Следващата точка Приемане на протокола от 13 декември, 28 февруари, 7 март, 16 март 21 и 22 март. Всички тези протоколи са разпределени и приемам, че ще бъдат прияти. Сега преминаваме към съобщения на председателя. размяна на мнения с комисара Рем и с председателя на Еврогрупата господин Юнкер ще се състои на 6 юни в Страсбург. След това ситуацията по тристранните разговори за финансовите конгломерати от последния доклад ние сме извършили някои дейности. Е, Първият трилог след приемането на становището на съвета беше вчера. Вчера текстът на председателството беше представен и основните точки в него. Ние разгледахме тези основни моменти и установихме какви ще бъдат сроковете за следващата среща След това економическо управление по този пакет на 10 и 11 май ние имахме трилог. И Минаха първите доклади, видяхме и първите реакции на председателството. Има и едно становище, което е раздадено на координаторите. Не вярвам, че желаете аз да приемам всичко, но има и кратък вариант, който вие бихте могли да вземете предвид. Следващият среща на три страна ще бъде на 7... беше на 17 май. Там е, дискутирахме по стратегията Европа 2020, също така и за макроекономическите дисбаланси и помощта за пострадалите райони. Вчера беше последната тристранна среща. Говорихме за хоризонтални въпроси и започнахме с разглеждане на членовете по доклада Вортман Кол. Ще продължим това разглеждане при следващата тристранна среща, която ще се състои тази сряда след обед, т.е. на 25 май. Днес в 17 часа ще имаме техническо заседание между секретариатите на институциите по доклада ФЕР и след това двустранна среща в сряда сутринта. Тъй като Ирландия няма да може да има представител. Госпожа Кулнат ще поеме председателството и Аз говорих и с другите заместник-председатели, никой не беше против и никой не каза, че това не е добра идея. Както казах, има бележка по това. Вие можете да внесете като депутати също вашите мнения и ще изпратим на политическите групи тези мнения. Но докладчиците и докладчиците в сянка естествено ще получат всичко това. Срещите, тристранните срещи бяха добре посетени. Така, сега преминаваме към моя доклад. Аз не би трябвало да водя председателството в момента, тъй като съм докладчик. Става дума за измененията. Тях ще дискутираме във връзка с записване на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Искам да благодаря сърдечно на докладчиците в Сянка за бележките по време на размяната на мнения. Аз се опитах да включа някои от тях в е, становищата, по-скоро в измененията, които ще внеса, но има и други изменения, които ще бъдат внесени от други политически групи. Аз е, също използвах възможността, за да внеса компромисни изменения за докладчиците в сянка. Нека да започнем и да вземем предвид становището на бюджетната комисия, защото това има и бюджетни аспекти трябва да се вземе предвид е, това становище и за това искам да предложа да Имате предвид, е, че е, това няма да има пряко въздействие върху член 3, по-скоро върху съображение 3. В съображение 6 ще се включи становището по бюджета 3. Малко шумно е в залата. Да. Аз съм. Защо ви няма, бе? Еми аз съм на едно на сега. Трябва да се вземе предвид е, също така и изменението във връзка с член 21. Това е моето предложение по тези изменения. След това предлагам да го комбинираме с ИЦР 13 и 14, 18 и 19, 5 и 6 и След това трябва да се вземе предвид също и съображението във връзка с Европейската банка за възстановяване и развитие и е, съответно от страна на комисията, ресорната комисия в Европейския парламент да се изготви доклад. Трябва да се вземат предвид и е, целите за хилядолетието, Европейската стратегия 2020 и стратегията за изтичащото съфинансиране на съответни. Мисля, че има и една граматическа грешка, но това е моят подход към измененията. При едно следващо предложение съчетавам изменение 11 и 4. Следователно, гласи трябва да се оценяват проекти и бенефициенти на Европейската банка и по-строг контрол, за да не и се прилагат данъчните обежища Отговорът беше, че би трябвало да се каже данъчни убежища според дефиницията на ОИСР, което е разумно, тъй като няма друга дефиниция. Така че аз предлагам това и ако някой, и освен ако няма възражение, след това предложих да приемем изменение 17, където обаче да се каже управлението на ЕБВР да изисква управителния съвет да представи на уебсайта информация за бенефициентите и въздействие на всички операции на финансовите посредници. Консерваторите и реформаторите поискаха дефиниция на въздействието на действията на финансовите посредници. Не знам дали има някой от зелените, който да отговори. Очевидно, няма смисъл да си разменяме е, имейли. По отношение на 17-то изменение, където се казва въздействие на всички е, транзакции на финансовите посредници. Аз предлагам изменен вариант, където се казва, че управлението на Европейската банка изисква използването на средствата да спазва основните цели на стратегията 2020, за да се осигури съгласуваност на външните действия на Съюза. И член 2а нов, който се основава на 14 и 15 и 20. И там се казва, че управлението на Европейската банка докладва редовно на компетентната комисия на Европейския парламент за използването на изискуемия капитал – по отношение на операциите на финансовите посредници. Приносът на Европейската банка към целите на Европейския съюз, сътрудничеството извън Европейския съюз, особено по отношение на съвместно финансиране проекти и сумата на предоставените средства. Това са компромисите, които предложих Отчета, отчела съм почти всичко и очаквам отговор на докладчиците в сянка. Мисля, че с това мога да дам думата на Жан Пол. Благодаря, госпожо председател. Нямам кой знае колко много коментари по вашите предложения. Бих казал само, че за нашата група по точка от преембила 10 бихме искали текстът да спре след стратегията 2020, т.е. три реда преди края, т.е. по съображение 10. бихме искали, повтарям, текстът да свърши след стратегията Европейски съюз 2020. Това е. Това е единствения ми коментар, госпожо председател. Uh, Благодаря много. Удо. Докладчик сянка на социалистите. Благодаря. Искам първо да посоча, че за съжаление ние не получихме компромисните изменения, те не бяха изпратени. Сега няма да обсъждаме това. Просто не можем да го обсъждаме и за това си запазваме правото да изкажем нашите становища, след като сме прочели компромисните изменения. Имаше информация, че процедурата ще бъде доста опростена и за това докладите трябваше да последват след нея. Сега установяваме, че ще има по-голяма дискусия. Ние бихме искали да участваме в нея и не мога сега, предвид вашите предложения, които не съм чел, да взема отношение. Мога да е, взема отношение по измененията на колегите, които постъпиха и с които разполагам. Прави впечатление, не знам дали колегата Люлинг или колегата Кафал искат да вземат думата. Е, колегата не го виждам, но госпожа Люлинг е тук. Та прави впечатление, че са формулирани изменения, които са и двете всъщност на Астрид Люлинг и в които се иска Европейската банка за възстановяване и развитие да бъде е, закрита и да бъде интегрирана в Европейската инвестиционна банка. Аз е, не искам е, да говоря вместо нея, защото тя вероятно ще вземе отношение, но аз също ще кажа моето мнение. Смятам, че с трите европейски банки, които повече или по-малко се занимават с инвестиционна дейност, е, са добри е, банкови институции и бихме могли да се замислим тук като парламент, дали тяхното взаимодействие наистина е ефективно. Аз не мога да крия, че изпитвам известна симпатия за становището, което е формулирано от е, колегата Люлинг и от колегата Паскал Кафа в е, измененията, защото моето наблюдение е, че има неефективност, че има припокриване на девността, че банките не са в е, конкуренция такава каквато трябва да бъде, за да бъде ефективна. Ако Европейският съюз целенасочено иска да следва инвестиционната си политика, ние не можем да си позволим три банки да се опитват да иземват дейността си, ако трябва да бъда съвсем ясен. Същевременно обаче има проблем, който трябва да включва изискването за промени адхок. Ние сме в трудна ситуация. Намираме се в криза, що се отнася до Европейския съюз, а също така и съседните му региони. Северна Африка се намира в трудна ситуация, така че е, може би сега не е подходящият момент, не е оптималният момент да се извършват институционални реорганизации и то отход защото е, всяка такава реорганизация е, ще поеме ресурс е, и то за години и тези ресурси са необходими за актуалната инвестиционна политика. Това е класически конфликт на целите и ние като Европейски парламент и отговорна комисия би трябвало да действаме разумно. Какво разбирам под това? Мога да си представя, не знам дали това ще срещне радост от ваша страна като докладчик или сред колегите, които са внесли изменения. Аз мисля, че Европейският парламент би могъл да поиска както от съвета, така и от комисията да точен анализ по отношение на ефективността на банковата дейност в момента и е, анализът трябва да бъде изготвен и от съвета и от комисията. Ние трябва да участваме, трябва да седим на масата на преговори, за да можем да изискваме това да стане съвсем скоро. Имам предвид е, институционалната реорганизация. Аз мисля, че това е всъщност е, основната линия в измененията на госпожа Люлинг, но ние трябва да участваме и е, тъй като е, собствеността на банките е различна, интересите им са различни, ние трябва да участваме в тази оценка като неутрална страна, е, така че фактите да бъдат отразени по най-добрия начин. Това е моята позиция. Може би ще има компромисни изменения в е, тази насока, но предоставям това на дискусията и на колегите, които ще участват в нея. Yes, I'm, I'm sorry, Udo. Uh, I think what actually... Извинявай, Удо. Всъщност компромисите бяха изпратени на всички, които са внесли изменения. Разбира се, те трябваше да бъдат изпратени автоматично и на групите. И тъй като бяхме много заети, сме извършили пропуск, извинявай. Ние ще изпратим имейл по този въпрос. Следващият Паскал, но Свен преди това. Благодаря много. Първо, поне що се отнася до нас, доброто сътрудничество и след първия обмен на мнения, докладът включи някои други въпроси и не се разглеждаше просто като някаква формална дейност и това е добре, защото ЕБВР е важна банка и възможността за увеличаване на акционерния капитал е благоприятна възможност да се обсъдят и структурните въпроси и слабостите. По предложените от вас компромиси, по принцип, ние сме доволни от тях, но аз ще бъда много недоволен, ако последваме предложението на колегата Жан Пол, защото ако правилно съм го разбрал, той предлага да бъде изрязана точно онази част, която е свързана с нашите изменения към точка от преамбюла номер 10. И това означава стратегия за през прекратяване на финансиране на работещи с въглища електроцентрали и подпомагане вместо това на енергийно ефективни технологии, като че ли банката продължава с публични средства да финансира проекти, които изцяло противоречат на екологичните цели на Европейския съюз. Това трябва да се заяви ясно вече в момента ситуацията е компромисна, а ние искаме да предложим точна дата, до която банката трябва да предложи такава стратегия. Разбира се, ние сме склонни към компромиси, но да се се поиска от Европейската банка за възстановяване и развитие да прекрати незабавно финансиране на проекти противоречащи на екологичната политика на Европейския съюз не е приемливо. Освен това има една промяна в текста за данъчните обежища. Ако in... а, ние трябва да използваме дефиницията на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за данчните убежища, защото черният списък на Организацията за економическо сътрудничество и развитие ще включва само онези данъчни убежища, които няма да включват искане за обмен на информация. Обаче проблемът е, че създаването на черен списък е нещо много лесно, лесно извинете, и за това дефиницията трябва да бъде такава, че да се вписва в доклада Жули и дефинициите, които се съдържат там. И да, нека да проверим как са записани нещата там, защото иначе ще започнем отново дискусия по нещо, което вече е гласувано в пленарна зала. И накрая. Много силно подкрепям едно ясно изявление от нас – за рационализиране на структурите на европейските кредитни институции. Смятам, че това е необходимо и за това ние подкрепихме и внесохме заедно с госпожа Люлинг съвместно изменение, свързано с тези структури, тъй като в рамките на Европейската банка за възстановяване и развитие ние имаме нужда от една по-силна демократична рамка и в духа на засилената европейска демокрация трябва да се стремим към модел, който позволява да се избегне дублиране при покриване на дейностите между ЕВВР и Европейската инвестиционна банка. Това, което каза Удо, е добра възможност за нас да намерим компромис и по този въпрос. Благодаря. Най-напред искам да ви благодаря, госпожо председател, за извършената работа. Искам да ви благодаря и за подкрепата, която дадахте на внесените от мен изменения. Като цяло, Ние а, споделяме почти всичките ви компромиси и нямам какво повече да добавя. Ще направя само няколко коментара. Първият е насочен към въпроса на господин Булман. Той отчитам това, че той не е успял да прочете целият текст. Коментар извън микрофон. В списъка с изменения искам да ви обърна внимание на моето изменение 12, което дава отговор на повдигнатия от вас въпрос. Второто, което искам да кажа, е адресирано към господин Гозес, компромис С. Аз подкрепям вашата позиция а, и мисля, че звучи разумно. Компромис е Благодаря, госпожо председател, за това, че приехте добавеният, добавката на израза според дефиницията на ОИСР, с което текстът става по-ясен и по-разбираем. И последният ми коментар – е свързан с израза и въздействие на транзакциите, операциите от страна на финансовите измерения, на финансовите посредници. Астрит има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че не съм получила компромисните изменения. Ако са били изменени, може би аз просто не съм ги получила. По отношение на осмо изменение, Удобулман го обсъди. Що се отнася до разпускането на Европейската банка, обсъдих този въпрос с зелените. Аз пледирах в този смисъл. Миналия път проведахме дискусия и те ми казаха, сега ще внесем едно изменение. Трябва да кажа, че продължаването и разширяването на мандата мярка, която беше предприета миналата седмица, не променя нищо. Е, разговарях с представителя на комисията и се оказва, че няма правно основание за такова продължение мисля, че е необходимо да проверим дали има правно основание за това продължаване на мандата, така че да бъде обхваната и Северна Африка, нещо за което беше взето решение миналата седмица. Е, Европейската банка има конкуренция и разширяването на мандата потвърждава това тъй като в южната част на Средиземно море а, има и други а, фактори. Аз бих искала да добавя, че мандата на Европейската банка е изпълнен. Спомням си много добре, преди 20 години в началото ставаше дума за улесняване на демократичния преход е, на новосвободените страни от Централна и Източна Европа. Знам е, също така, че е, господин Митеран осигури много благоприятна мисия на своя приятел Атали но тази мисия е изпълнена по-голямата си част. Ето защо е много разумно да препоръчваме в, както казваме в това изменение, интегрирането на Европейската банка с с Европейската инвестиционна банка. Мисля, че а, си заслужава да обсъдим тази идея, която ще ни даде възможност да спестим доста средства. Аз съм сигурна, че с господин Конфен и Гиголд можем да, на, да постигнем компромисното изменение, което е необходимо за да получи тази идея тласък в нашето изменение. Ние споменаваме резолюцията от 20 март. Ние сме предприели правилна стъпка с тази резолюция и съм много доволна, че господин Булман е доволен да сътрудничим по подобно компромисно изменение. Разумно и логично е. Непрекъснато се отправят критики, че Европейския съюз разхищава средства. В случая имаме възможност да бъдем по-рационални, по-ефективни и парламентът е този, който трябва да настоява за подобно нещо. Благодаря, Астрид. Има един малък проблем. А, това е, че ЕБВР не е европейска институция. Ние имаме само 3% дял там. Мисля си, че това е един малък проблем. Ние притежаваме Европейската инвестиционна банка 100%, но когато имаме 3% дял в ЕБВР, това означава, че всички изменения, свързани с, с управлението, трябва да отчитат това. Представителят на комисията помоли да му се даде думата и, за съжаление, не успях да се видя лично с него. А, Свен, първо, вие ли искате да се изкажете преди това? Съвсем накратко, моля. Мисля, че трябва да отчитаме това, че не става дума само за 3%. Това е официалната вноска от Европейския съюз. Обаче от политическа гледна точка става дума за европейските държави членки. И подкрепям Мастрит. Тя е права, че ние имаме пълното право да обсъждаме този въпрос тук, защото в крайна сметка говорим за една банка, която е де-факто банка на европейските държави членки, които са притежатели на основния пакет акции, на основния капитал. Затова подкрепям Астрид и нейните доводи. Да, господин Апъл, заповядайте. Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Бих искал да се върна към това, което каза господин Гигулд. Да, наистина всички държави членки, включително и европейските институции, притежават 63% от капитала на ЕБВР. Независимо от това, има и акционери извън Европейския съюз. И миналото показа, че не всички държави членки винаги отчитат общностните интереси, когато става дума за предлагане и обсъждане на проекти. Бих искал да помоля парламентът внимателно да обмисли възможността за изключване на Европейския съюз от списъка на акционерите, защото аз смятам, че необходимо е Европейския съюз да финансира само дейности, които са с много ясен общностен характер. Тук се каза няколко пъти за припокриване на дейностите. Комисията е напълно наясно с тази опасност и ние много усърдно работим, за да използваме целият потенциал за повишаване на ефективността заедно с ЕБ и ЕБВР започнахме такава дейност да се отстранят при покриванията и да се повиши ефективността и също така при покриването е като цяло доста ограничено, защото ЕИБ не действа толкова активно в източната част на Европа. Освен това, двете банки имат различен мандат. ЕБВР работи с частния сектор и подкрепя прехода към пазарна економика, докато ЕИБ работи с големи инвестиционни проекти предимно. За разширяването на обхвата, за което говореше госпожа Лулинг. Има и редица изменения по тази тема. Първото, което трябва тук да се каже, че ЕБВР не е европейска институция и не е подотчетна пред Европейския съюз, а е на пред акционерите, сред които са европейските институции и държавите членки на Европейския съюз. По този начин е много трудно да се предложи да има някакви много стрихни норми за отчетност, въпреки че много правилно се казва в доклада, че представителите на Европейският на ЕБРД, извинете, ЕБВР, а трябва да се отчитат пред парламента. Обаче трябва да се отчита и това, че не може да се изисква от ЕБВР да прави определени неща. Освен това, що се отнася до самото увеличаване на капитала, до края на годината е удължен срока за записване на нови акции – и ако Европейския съюз няма да участва в записването на капитал, то аз искам да ви помоля много бързо да мислите този въпрос, защото политическото послание ще бъде много лошо. Ние не подкрепяме ЕБВР и разширяването на обхвата му така, че да обхване Средиземноморие. Смятам, че ние трябва да сме надежден партньор на ЕБВР в тези времена, въпреки че аз също съм съгласен, че мандатът на ЕБВР не е изцяло изпълнен. Удо, благодаря, уважаеми колеги. Мисля, че по този начин не можем да продължим. Намираме се в ситуация, в която всичко е обърнато с главата надолу, всяка държава членка си задава въпроса как да се справим с кризата. Водят се критични дискусии за европейския бюджет и ние трябва да слушаме и други критични мнения от държавите членки, доколко те са готови да поемат отговорностите на европейския бюджет и в бъдеще. И сега, като че ли дискусията е под знака бизнес as usual, това, уважаеми колеги, ние повече не можем да си позволяваме. И аз е, противореча на духа, който се възцари накрая. Мисля, че така не можем да продължим. Ако ясно, емпирично се вижда, че при покриването е толкова малко обралеп, кажете тогава някакви точни цифри. Примерно Турция. Интересуваме дали имате някакви данни. Инвестиционната банка и ЕБВР е, си кооперират в Турция и доколко има припокриване в тяхната дейност. Ние имаме съвсем друго впечатление от е, проведените разговори. Смятаме, че това припокриване е значително и е, всъщност неефективността е значителна. А функционалното разпределение едните да се занимават с консултантска дейност, а другите с инфраструктура, отдавна не е модерно разпределение на дейността, ако искаме да работим целенасочено. Аз не съм съгласен с този подход и ние не трябва да бъдем готови да подписваме всичко, което ни се представи. Ние трябва да действаме отговорно и да кажем, че в кризата не може да има институционална реорганизация. Да, обаче много ви моля тогава различните акционери, как да се съберат на масата с Европейската комисия, с Европейския парламент и с съвета и да извършат неутрален анализ, да видят къде има неефективност и колкото може по-бързо ние чрез реорганизация на институциите, е, която да бъде бърза и ефективна, да направим това, което очакват избирателите от нас. Ефективна работа в Европа. Когато се прибера в родната си страна, е, госпожо председател, не ме питат дали съветът е бил, комисията е била или парламентът е бил. Е, направил това или онова. Питат ме Европа какво направи, за да реши кризата. Аз дължа на моите избиратели този отговор и затова ние трябва да правим точно разграничение. Мисля, че е, докладът е много интересен. Ще участвам в дискусията. Uh, uh, много ви благодаря. Както вие знаете, аз съм докладчик по дефиниция, защото никой друг не беше подготвен, така че цялото забавление си е за мен. И така. Възприемам един принцип на отворения подход. Ако имате някакви допълнителни идеи, ще помислим как да ги включим в компромисните текстове, които, разбира се, обхващат сфери, в които няколко члена на комисията искат да променят едно и също нещо, една и съща сфера, така както е случая с госпожа Люлинг. светлината на това, което чухме от комисията, може би Астрид трябва да бъдат призовани не само комисията и съвета да го направят, но също така и отделните държави членки, тъй като става дума за акционерите, тъй като съветът е част от европейските институции но като четем, че по-голямата част от собствеността е в ръцете на отделните държави членки, може би вие бихте искали да обмислите един такъв подход. Ако Европейската комисия може да предложи някакви дати, това също много ще ни помогне. Мисля, ако помолим Свен и Паскал да внесат своите предложения за дефиниции от доклада Жули, то това ще ни позволи да помислим дали това е приемливо за всички нас. Мисля си, че това би било разумно, т.е. става дума за позоваванията на дефинициите на ОИСР. Наистина, ние трябва да имаме дефиниция, към която искаме всички да се придържаме. На теория ние трябваше да гласуваме на 6 юни по този доклад. Искам да ви помоля да работите бързо и да реагирате на предлаганите компромиси. Но важно е да се отчете, че тук участват не само авторите на изменения, но и координаторите и е важно текста да бъде разпространен своевременно. Благодаря на всички. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред. И отново, каква е изненада? Никой не искаше да се занимава с това, така че аз като председател на комисията се заех с този въпрос. И това е становище относно производствата по несъстоятелност в рамките на Европейското дружествено право. Това е, е доклад, който представлява законодателна инициатива на Комисията по правни въпроси за производства за неплатежоспособност. Това е по точка 50 от правилника и има споразумение, че Комисията по правни въпроси не се занимава с въпросите, свързани с несъстоятелност, неплатежоспособност, извинете, на банките. Искам да споделя онова, което според мен е изключително важно в сферата на финансовите институции. И това са проблеми, с които сме се занимавали преди. Както вие знаете, има ограничение на обема, за аз включих 7 точки. Разбира се, вие може да добавите към тях своите съображения. Първо, смятам, че трябва да гарантираме това, че е, трансграничните индивидуални планове за действие при извънредни ситуации трябва да бъдат изпълними. Ние знаем от обсъжданията ни по платежоспособност 2, че когато има трансгранична дейност, това е нещо много трудно постижимо, тази изпълнимост, колкото и да е желателно. Мисля си, че това също въжи и за много други международни корпорации, не само банките. Мисля, че е ясно, че трябва да имаме такива производства, които да позволят жизнеспособните единици, които позволяват да се извършват услуги и други механизми, които могат да бъдат определени в индивидуалните планове за действие, те трябва да бъдат обособени в контекста на международния механизъм за разрешаване на кризата. И разбира се, ние не искаме да влизаме в противоречие с директивата за неплатоспособност. Освен това искам да посоча, че производствата трябва да целят това, че може да възстановите активите, които току-що са били прехвърлени поради някакви съображения. Но ако тези прехвърлени средства принадлежат към собствения капитал, смятам, че е много важно – да се осигури това. Ако имахме нещо такова преди банковата криза, това ще, ще бъде много полезно. Мисля си, че най-малкото в рамките на единия пазар трябва да се стремим да постигнем това. По точка 4. Поставям важния въпрос, е, че някои инвестиции, особено от застрахователни фирми, са такива, че те не позволяват да се учита само а, отчитането на активите в определен момент. Прехвърлянето на дейност може да се приеме, но е необходимо да се предвидят и други механизми. За това аз смятам, че е много важно да се разглеждат различните видове дейности, така че да се отчита, че моментната ситуация не винаги може да се оказва валидна за взимане на решения. Има различия в мненията в Европейския съюз, дали трябва да се обхващат цели конгломерати или само отделни юридически лица в производствата за неплодоспособ. В някои страни се изисква целият конгломерат да подлежи на, на тази процедура или на това производство, докато в други държави членки само отделните юридически лица, съставящи конгломерата, трябва да преминат през такова производство. Съмнявам се, че задължително ще стигне много лесно до заключенията, тъй като има някакви потенциални резултати, защото ако целият конгломерат премине през процедурата за неплодоспособност, това може да предизвика ефекта на доминото, свързани с механизмите за гарантиране на влоговете или процедурите за ликвидация и несъстоятелност. Затова смятам, че е много важно да се сигнализира, че трябва да се разглежда това взаимодействие в един контекст, в който се разглежда или отделно юридическо лице, или целият конгломерат. По точка 6 казвам, че смятам, че националното законодателство следва да осигурява равни условия за третиране на кредиторите в целия Европейски съюз. И отново, както си спомняте, имаше проблем с, с застрахователното дружество Equitable Life. И тогава имаше неравнопоставеност на кредиторите – въпреки че това противоречеше на закона. И мисля, че все още има проблеми с някои от кредиторите. И последната точка е, е нещо, на което настоявам от много време. И това е, че целите трябва да включват една пътна карта за постигане на напълно хармонизирано трансгранично производство по несъстоятелност в целия Европейски съюз и че трябва да се стремим и към международен консенсус, който ни е необходим за финансовите институции, несъмнено поне по отношение на големите конгломерати. Формулировката ми е такава, че да изляза извън рамките на ЕКОН. Смятам, че трябва да включим големите финансови конгломерати, защото те като цяло създават или поне могат да създадат системни проблеми. Така че аз мисля, че това е особено важно, когато става дума за финансовите институции. Очаквам с нетърпение вашите изказвания и идеи. Дали някой би искал да се изкаже? Жан-Пол си тръгна, той беше докладчик в сянка от НП. Във връзка с предложението по вашия доклад, отново имам удоволствието този път, представлявайки докладчик в сянка, господин Тандрави, да изложа нашето основно становище по този доклад. Ние ще пледираме за това да има ясна рамка по отношение на законодателството по несъстоятелност, на базата на трансгранична регулация на случаите на несъстоятелност и тук е изключително важно да се изтъкне ролята на арбитража и да не се допуска използването на непълноти в закона и поради недостатъчна регулация – и точно този аспект трябва да се вземе предвид и то в много голяма степен. Тъй като имаме прогресивна хармонизация, по правило режимът на надзор трябва да се вземе предвид. Това е и нашата политика като цяло, е, тъй като работещите също са засегнати от е, процедурите по несъстоятелност и за това трябва да имаме ясен мандат, трябва ясно да е, може да се урежда примерно случай на трансгранична ликвидация и да не се блокира чрез съдебни процедури. Ние трябва да имаме трансгранична уредба на тези случаи, така че да могат да се уреждат вземанията на кредиторите при големи случаи с трансграничен елемент. Международните субекти трябва да могат да се опират на ясни правила. Всичко това от наша наша гледна точка е част от голямата дискусия, която започнахме по повод на доклада на Ферера. И тази дискусия беше свързана с управлението на кризи на транснационално равнище. И е, сега е, ние трябва да продължим работата на госпожа Ферера и в този контекст да обърнем внимание да бъдат е, взети предвид е, отделните мнения и да бъдат писани в общата аргументация. Благодаря. Колегата Елка Драви е, ще вземе също отношение. Благодаря ви, Свен. Извинявайте, аз бях спрян от нашата председателка по старшинство, обаче тя има чудесна идея. Благодаря на председателката и за този доклад. На пръв поглед ние обсъждаме дребни, незначителни доклади, които обаче се оказват политически сложни. Сега няколко коментара в съответствие с дискусиите за банките би било уместно да разгледаме стандартите и процедурите при замяната на дълг срещу собственост. Що се отнася до седма точка, където се предлага Европейския съюз да приеме пътна карта за е, общоевропейски режим при несъстоятелност, при големите конгломерати бихме предложили държавите членки да направят така, че законите на със... за несъстоятелност да предвидят изключения за разделяне на е, големи конгломерати на жизнеспособни единици. Ето това е, което бихме предложили и благодаря за работата. Жан Пол. Точно говорим за процедури по несъстоятелност. Председателката повтаря. Току-що разгледахме моето предложение по несъстоятелност. Знаете, госпожо председател, че аз ви следвам сляпо по всички теми, така че нямам коментари. Благодаря много. Както знаете, аз работих, аз работя по този въпрос от предишния мандат и работила съм и по доклада Ферейра, така че е, има много прилики между нас. Разбира се, съдържанието може да се обогати с изменения, аз самата ще смятам да внеса изменения. Сегашното предложение е срокът, е, крайният срок за изменение да бъде 30 май. Не можем ли обаче да удължим малко срокът? Струва ми се, че е малко кратко. На теория срокът е 30 май. Аз обаче бих искала да го е, удължим, тъй като гласуването ще бъде чак на 27 юни. Водещата комисия ще гласува чак 9 септември. Най-важното обаче е да излезем със свое становище, за да го представим на водещата комисия. Надявам се да се, отбележи, да се отбележат възможностите по правило номер 50. Преди да премина по-нататък, искам да приветствам новият депутат, новия член за местник от групата на социалистите от Словения. Тя се представи в началото на заседанието. Виждате колко е вълнуващо за председателката, когато трябва да съставя толкова много доклади. Следваща точка от дневния ред е обща система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки, преработен текст. Свен има думата. Най-напред. Още е един а, на пръв поглед скучен доклад, който обаче се оказва доста интересен, когато се занимаеш с тях по-обстойно. На заседанието на координаторите ни обвиниха в това, че една малка група върши интересни доклади и се пази от скучните. Е, както виждате, ние сме в състояние да вършим изкучна работа. Смятам, че е справедливо докладите да бъдат разпределяни е, справедливо и по този критерий. Всъщност, когато погледнем този доклад, той е много интересен. Става дума за преработен вариант на директивата за предприятия майки, дъщерни дружества, става дума за лисабонизация, и не е възможно да обсъждаме в детайли всъщност основните принципи на директивата за предприятията майки и дъщерните дружества. Няма проблем с основното предложение, което, би, което се иска от нас да коментираме. Тук процедурата е консултация, не съвместно взимане на решение. Очудващото е, че това е цял доклад. Тъй като става дума за едно обикновено техническо начинание, което би могло да се осъществи и по-лесен начин. В крайна сметка, резултат, той е резултат от спор между правната служба на съвета и комисията и затова ние трябва да съставяме цял доклад. По-интересното в случая е, че директивата за дружествата майки и дъщерните дружества, я се опитах да обясня това в експозето на мотивите, имаме една погрешна форма на данъчна конкуренция – което улеснява укриването на данъци и прехвърлянето на печалби в данъчни юрисдикции, където данъчните ставки са по-низки. Следователно е необходимо проблемът да бъде решен. Е, директивата за дружествата, майки и дъщерните дружества трябва да бъде анализирана от същата гледна точка. Жалко е, че до тук комисията и съвета не са прави, отправили предложения за, за съществено променение на директивата. Единственото, което можем да направим е да обърнем внимание на тези проблеми. В момента не можем да си позволим да се отказваме от значителни приходи в резултат на данъчна конкуренция. Нашата група приветства предложенията, въпросът е, да се обсъди в рамките на, годишна, на годишен доклад за данъчна инициатива на комисията. Това ще бъде възможност да се повдигнат, е, да се повдигат основните проблеми на е, данъчното облагане, в това число данъчните обежища, нулевите данъчни ставки, особено в случаите на двойно данъчно облагане и, и съответното данъчно планиране. Цял сектор, който злоупотребява с това, че общия пазар няма общи правила, които да се прилагат ефективно в областите, в които прехвърлянето на печалба е възможно. Не е необходимо да гласуваме по всичко това днес. Ще водим интересни дискусии в рамките на този доклад по собствена инициатива. Но мисля, че в случая има консенсус, а именно да препоръчаме е, на съвета да приеме лисабонизацията на текста. Мисля, че между нас няма разногласие по този въпрос. Председателката, благодаря. Сега, има. Не получих заявки от из... за изказване от страна на НП. Удо? Вие ще говорите от името на Лиам, добре? И така, Иво, вие сте първи. Много ви благодаря. Бих искал да направя няколко кратки бележки въз основа на изложението на мотивите и да поставя два важни въпроса, свързани с изложението на мотивите. И така, първо, от моя гледна точка, най-важното е как до каква степен трябва да са независими националните законодатели в сферата на данъчното облагане и законодателството в сферата на корпоративното данъчно облагане. Искам само да посоча, че всички ние знаем колко е важна ролята на националните парламенти и колко е важно тяхното право да изготвят национално законодателство за корпоративното данъчно облагане. Ние разглеждаме това законодателство като и това право за законодателство като крегален камък за национални, демократичните национални държави. Това е първият важен момент за мен, а вторият, който дори е по-важен, поне за мен, и това е дали данъчната конкуренция между националните държави е нещо вредно или нещо здравословно. Ще бъда много откровен. Ние винаги, ние, нашата група на консерваторите, реформаторите, винаги сме на страната на конкуренцията. Абсолютно сме убедени, че конкуренцията е нещо здравословно. И ние смятаме, че данъчната конкуренция е нещо, което е важно, здравословно и Благоприятно. Благодаря ви много. Благодаря. Удо? Нашата група отговаря за доклад в рамките на пакета, в който става дума за по-строги санкции за държавите, отколкото в миналото. Имам предвид държавите, които не спазват пакта за стабилност и растеж. Има различни мнения по този въпрос. Те днес не са на дневен ред, но искам да попитам доколко Смислено е от една страна да се твърди, че се намираме в ситуация на криза и след това в рамките на ново економическо управление в Европа да се наказват държави с по-строги санкции, които не изпълняват е, бюджетните си цели, а от друга страна пък е, да се иска свободна конкуренция в данъчната политика. Тази политика за мен е под въпрос. Не мога да си представя, че ние ще отбележим напредък в Европа, ако тази идея, свободна данъчна конкуренция, я поддържаме до тогава, докато никой не може да финансира държавните си разходи. От друга страна, предвиждаме по-строги санкции за държавите в хода на новото економическо управление. Аз мисля, че по този начин ние ще свършим в хаос, ще съсипем Европа економически и по двете е, съображения, които изразих, аз не мога да следвам подобна линия. Аз съм против подобно нещо. Разбира се, има много емпирични изследвания във връзка с този тип данъчна политика. Можете да прочетете, че очевидно след като създаваме вътрешен пазар, но имаме много малко обща политика, финансовите ресурси просто ни обягват. Не разполагаме с тях, за да изпълним нашите модерни задачи, ако мога така да се изразя. И е, Искам да последвам мнението на докладчика в Сянка Лимноки, е, който смята, че трябва да направим повече от предвиденото колега Гиголт, ние трябва изцяло нова версия да създадем, нов текст на този доклад. Това е, е в случая нещо, което бихме могли е, да поправим само с една по-ускорена дискусия и е, да предложим е, съответните аргументи. Благодаря. Right, Сега ще дам е, думата а, е, по реда на запислица Готфри Бум. Благодаря. Може ли няколко наблюдения по данъчното облагане. Всъщност, какво представляват данъците? Това са пари, които се взимат от лица от страна на политиците, за да си ги харчат за любимите проекти, което е свързано с разхищение за Бога. Мисля, че сме били свидетели на много подобни случаи. Мисля, че е морално опасно да казваме, че не бива да има данъчна конкуренция. Как ще обоздаете глупавите политици без данъчна конкуренция? Ще се облагат и облагат и облагат фирмите, докато не остане нито една фирма в Европа и всичките избягат в Америка нека да се дисциплинираме и да се предпазим от собствената си глупост. Жан Пол има думата. Благодаря, госпожо председател. Най-напред да отбележа, че някои сред нас страдат от известна а, шизофрения, тъй като смятат, че политиците са идиоти, но пък не се колебаят да се занимават с политика. Два коментара. Говорим за демокрация. Когато се срещам с гражданите, първото, което ни казват за Европа, е не разбираме защо в Европа няма едно и също данъчно облагане навсякъде. Аз мисля, че това е демократично изискване в, е, мисля, че при едно единство всички ще бъдат подложени на едно и също отношение. Аз не съм за данъчен дъмпинг, което се е известно под благовидното а, е, данъчна конкуренция. Второ, що се отнася до еврозоната, с економическото управление, което е необходимо, фискалната дисциплина е също необходимост. Не може да има зона с единна валута. Разбира се, има и такива, които са против нея биха казали обратно, но тъй като не са вътре, не е страшно. Мож, не може да имаме единна валута без обща економическа и фискална политика. Разбира се, данъчното облагане може да осъществява стимулираща функция, но не да, но не да води до дъмпинг. Що се отнася до данъците и за това, че те крадат парите на гражданите, само че има хора, които се занимават с това. Ако направим изчисления във Франция, а те са правени, а, за училищата. За едно семейство е необходимо във Великобритания да печели три пъти повече, отколкото във Франция, за да има същото ниво на живота по отношение на образованието, здравеопазването и жилищата. Ето това са няколко економически реалности. Аз не мога да допусна и да приема това, което ни се говори за достоинствата на данъчната конкуренция. Благодаря, Жан Пол. Мисля, че Кен, Кенсингтън е, най, е петият по големина френски град, както се оказва. Отмър. Госпожо председател, искам да продължа от там, където спря Жан Пол. Крайностите няма да ни помогнат. Ние трябва да си спомним какви решения сме взели вече. Факт е, че в Лисабонския договор, за разлика от предходните договори, конкуренцията се превръща от цел в инструмент. И за да бъда съвсем ясен, ние сме за конкуренция, обаче конкуренцията не е автоматично цел, тя е инструмент. И за това тя не е и само цел. След това, ние сме посочили, че нашият економически модел е социалната пазарна економика и е, това означава, че ние не трябва да поставяме пазарните механизми над общностната рамка. И този договор действа за всички нас. Освен това, в е, акта за е, общия пазар съвсем ясно се посочва, че е, при данъците ще трябва да има координация между фирмите по отношение на определянето на данъчната основа, което е много важно за осигуряването на растеж и заетост на вътрешния пазар. И трето, тук беше казано, че Следващата стъпка в хода на интеграцията, а именно економически и социален съюз, да бъде изграден заедно с валутен съюз. И това най-накрая трябва да стане. И по тази причина ние не трябва да извършваме верни анализи и от тях да правим погрешни заключения. И за това в този доклад трябва много ясно да се съблюдава този принцип за съразмерност, тази е, постепенност в действията при създаването на економически и е, политически съюз, иначе ние не бихме излезли от кризата. Благодаря. Може би е добре аз да представя позицията на либералите. Мисля, че съм отчасти съгласна с повечето вас. Моите гледища за общата, общата база на корпоративния данък са ясни. Те бяха отразени в доклад съставен миналия мандат. Имам някои възражения тук и там, но като цяло общата данъчна основа е положителна стъпка напред и решава определени проблеми. Не смятам обаче, че трябва да имаме хармонизирана данъчна ставка, защото а, разумната данъчна конкуренция а, дава възможност да се постави контрол върху някои неща, които иначе биха се развили неконтролируемо. Трябва да избегнем възможностите за укриване на данъци, макар и законно, така че да се искат облегчения в една страна и да се ползват двойна облага, като не се плаща никакъв данък в друга страна. Това са въпросите, по които работи Свен. Смятам, че е много важно е, тези вредни вратички в закона, тъй като те може да са напълно законни, но са резултат от различията в правните системи би трябвало да се опитаме да премахнем. Разбира се, общата данъчна основа за корпоративния данък няма непременно да сложи край на подобна практика, особено ако бъде приложена само в определени части на Европейския съюз и то доброволно. Интересно е, че много фирми смятат, че са готови да се откажат е, от арбитража и укриването на данци, за което говорим. Ако има обща данъчна основа, те биха приели това. Бюрокрацията, свързана с различните системи, е свързана с твърде високи разходи за тях. Така че като цяло аз съм за това да премахнем вратичките, които са несправедливи спрямо обществото. Но заедно с това определено е, държа на конкуренцията в е, данъчните ставки. Е, притесняват ме последиците от, отсъствията, от отсъствието на конкуренция. Сега, гледах списъка, за да видя дали не можем да вмъкнем някаква друга точка. Всъщност това е, което имам да кажа. Свен, искаш ли думата? Не знам. Дали ще си струва накратко да обясним повече за данъците, но господин Блум сега вече не е в залата. Като цяло, данъчното облагане е право на населението да гласува по въпроса за това каква част от своите доходи те искат да бъде посветена на колективните блага и каква част населението иска да похарчи за себе си. И, и двата вида разходи могат също така да бъдат прахоснически. Що се отнася до колективните блага, то тогава има задължение тези средства да се разходват по максимално разумен и етичен начин. Затова данъците не са кражба, а данъците е решение да се правят някакви неща от всички и за всички. Но задава се въпрос, в съответствие с какви правила трябва да се плаща данъците? Аз съм много за независимостта на парламентите и тяхното право да създава законодателството. Но когато има висока степен на интегрираност на пазарите, такива решения вече не могат да се взимат на национално ниво, защото де-факто тази независимост вече не съществува. Ако ви облагате с данък определени видове доходи, които са много мобилни, то точно ако искате да се отнесете сериозно към вашата идея за независимост, тогава има по-голяма независимост да се сподели определен суверенитет, а не да се настоява върху национален суверенитет в сфери, в които той вече не съществува. И това е абсолютно ясна християнска логика, която води до принципа на субсидиарност. Субсидиарността не означава, че всичко трябва да се решава на най-низкото ниво. Тя означава, че трябва решенията да се взимат на най-низко ниво, където могат да се взимат реално работещи решения. И това в сферата на данъчното облагане в Европейския съюз вече не е възможно. И точно за това има сериозни основания и аз знам, че има съгласие, че имаме нужда от обща данъчна основа, консолидирана данъчна основа в сферата на корпоративното данъчно облагане. Но не съм съгласен с вас, Шаран, че когато става дума за данъчните ставки, не трябва да има хармонизация. Ние имаме много различни държави членки и не трябва да бъде диапазон между 0 и 40%, защото при нулева ставка определено имаме данъчен дъмпинг. Тоест, покана да се прехвърлят данъчните плащания там. Защото дори когато е обявена нулева данъчна ставка, винаги има възможност за манипулация. И когато вие изцяло сте преминали към системата предвиждана от директивата за обща корпоративна данъчна основа, все едно ще има възможности за вариране. Така че трябва да има минимална данъчна ставка и трябва да има възможност за държавите членки да запазят своите различия, тъй като има държави, които предвиждат значително предоставяне на обществени блага въз основа на данъчните приходи, държави, които имат доста по-низко ниво. Тоест ние трябва да определим минимално ниво и може би след това обсъждане можем да използване, може би ще използваме гласуването и да формулираме едно изявление – така че да можем да използваме това, което каза Удо за директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и да преминем към една по-силна хармонизация, тъй като виждам, че има доста голямо мнозинство подкрепящо тази идея да се движим в тази посока. Ще проуча този въпрос повече. С удоволствие ще чуя вашето мнение. За съжаление, след като Отправих запитване до секретарията и до правната служба. Установих, че нямаме начин да посочим това пряко в доклада. Ако някой от вас има повече правни идеи, ще бъда много благодарен за тях. Но аз не съм разбрал за никаква възможност да бъдат включени тези моменти в този доклад, което разбира се е жалко, но ако имате някакви предложения, разбира се, ще ги обмисля. Благодаря. Председателката, благодаря ви, Свен. Бих искала да ви поправя. Ние имаме изменение за минимална данъчна ставка. За мен не беше толкова ясно, че вие сте за това да има минимална данъчна ставка. Така че ако има достатъчно ясна формулировка, съвсем наскоро беше отхвърлена при гласуване тази идея а, нещата се промениха след кризата. Ние гласувахме срещу много неща в тази комисия, за които сега бихме гласували за след кризата. Да, ти каза това. Аз не съм склонен към такива изхвърляния. Ние всички сме деца на историята, в крайна сметка. Anyway, um... Както и да е. Трябва да кажа, че диапазонът не е между 0 и 40 а около 20. Така, предложението и сроковете Съкане на изменения 26 май, изме, обсъждане на измененията 20 юни, гласуване в комисията 22 юни, гласуване в пленарна зала първата сесия през септември. Много са кратки сроковете. Дали не можем да ги удължим. Мисля, че би било добре да имаме повече време е, за правни анализи. Благодаря ви. Приключихме с е, тази сутрешното заседание. Днес след обяд ще започнем в е, 3, 30, а не в 3. Е, Ще гласуваме. Трябва да, трябва да погледнем евентуалните промени в списъка за гласуване, ако са направени такива в последния момент и не си забравяйте картите за гласуване.